Гласуването ще бъде проведено утре в 12 часа. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е доклада на колегата Милана Гоидо. Стратегия за риболова в Адриатическо и Юнийско море. Моля докладчика. Грация. Благодаря. Благодаря, господин председател. Бих искал преди всичко да благодаря на комисията, която прие с голямо мнозинство този доклад и утре се надявам това предложение също да бъде прието. Защото това ще даде решение за тези, които занимават с риболов в този басейн, също така ще бъде нова крачка към нова политика. Какъв е контекста, в който се вписва този доклад? Комисията определя стратегия за тези две морета. Пред, през ноември миналата година комисията представи съобщение след намесата на някои от държавите които са крайбрежни на тези морета, така че да се разработи една обща стратегия. Именно това предложение се вписва в този контекст, така че да бъдат отчетени особеностите на тази зона. Друг важен елемент, който се изтъква в доклада и наистина е важно да бъде прият този доклад – ние сме в навечерието на нова политика за рибното стопанство. Ще се създаде и нов фонд за морско дело и риболов, така че ще могат да се използват нов ресурс в тази сфера. И всичко това е настъпва в един много важен момент, в който става очевидно, че законодателството в тези райони не дава възможност да се намери отговор на всички въпроси. Това не е море като Средиземно море, то е затворено. Там се срещат економически проблеми, които напълно се различават от тези в Средиземноморието начина на риболов е различен, традициите са различни. Връзката с останалата част от света е различна. Крайбрежните страни, три от тях са членки на Европейския съюз, а други прилагат други механизми. Тези държави би следвало да прилагат едно и също законодателство, но това не е така. И контролната дейност не винаги е ефективна, както и за крилата на рибните ресурси обеднява на рибните запаси и това наистина има економическо измерение. Надяваме се парламента да ни подкрепи. Трябва да се реши този въпрос чрез нов план за действие. Това е единия лост, който да доведе до резултат. План, който да отчете че част от крайбрежните е, държави са членки на Европейския съюз, други не. И на второ място трябва да се отчете, че целите трябва да бъдат едни и същи навсякъде. И е, да се. Е, и ако искаме да се прилагат на местно ниво общи правила, Наистина този доклад ще изиграе много важна роля. Благодаря. Четирима души искат да вземат думата. Е, господин Бленкович е първият оратор. Благодаря ви. Искам да приветствам усилията на нашия докладчик. В доклада е поставен акцент върху рибните дейности в Юнийско и Адриатическо море. Необходимо е да се окаже подкрепа на ам, рибните стопанства на всички страни, които граничат с тези морета. Смятам, че ам, риболова трябва да е а, една от ключовите дейности в региона. Искам да поставя акцент върху устойчивото развитие и на островите, особено усилията да се ам, спре обеселяването на тези острови. Господин Штиер gospodine predsjednie i estitke e, izvjestitelju. господин председател искам да благодаря на докладчика. искам само да отбележа е, че откакто започна подготовката на доклада преди присъединяването на Харватия към европейския съюз е, беше подчертано че е, бъдещите държави членки трябва да го променят преди да гласуват. действително в доклада се казва че има проблеми по сътрудничеството в Адриатическо море. Има части от Адриатическо море, които не са покрити от зони за риболов или екологични зони. Така е, беше заявено от Харватия. Те се прилагат само към трети страни, а не към е, държави членки на Европейския съюз. Но важното послание е, че това е в е, духа на доклада да се прилагат стандарти, стандартите, които Харватия прилага в своите зони за риболов и екология. Но това да са стандартите, които се прилагат и в останалите държави членки. Е, тези е, въпроси ще бъдат е, повдигнати когато се определят политически границите между Харватия и Словения. Хвала лепа. Као заступница из Хрватска. Благодаря. Като представител на Харватия, аз се интересувам от този въпрос. Важно е да се запазят, да запазят рибните запаси в а, този регион. Всички действия, а, които ще бъдат предприяти, са важни за запазване на рибните запаси запаси и за намаляване на фрагментацията. Необходимо е да има устойчиво, устойчиво развитие, което ще е от полза и за околната среда. Необходимо е да се даде възможност на страната да упражнява повече контрол върху дейностите, които се упражняват в региона ще се даде възможност и на останалите страни Средиземно море да упражняват контрол върху риболова и това ще се отрази положително върху економиката. Благодаря, госпожа Суика. ево видите колко е важно нама из Хрватске. благодаря. Наистина много е важно за нас в Харватия какво се случва в Адриатическо морето, защо взимам и думата сега. Харват... Има три страни, които граничат с това море и са държави членки е, на е, Европейския съюз. Босна и Херцеговина също имат граница, както и Черна гора. Черна гора е кандидата членка и други страни, които ние бихме искали да видим сред нас в бъдеще. Важно да има интегрирано управление за този регион. В Комисията по околна среда ние говорихме за това, че трябва да се управлява зоната с така нареченият морски колан. Важно е да запазим устойчивото развитие. Аз съм от Добровник. Там е важно планът за действие да бъде ем, изпълнен надлежно. Имам преди планът за действие, за действие, който ще бъде прият. Комисарят има думата. Благодаря на докладчика, е, господин господин Милана за този принос. Е, комисията приветства парламента, е, който неколкократно е изразил своята подкрепа за стратегията за Адриатическо и унийско море. Ние знаем, че тази стратегия и плана за действие са свързани с морските райони, с риболова, с рибното стопанство, с защитата на морската среда, с научно-развойната дейност също. Собствеността на стратегията от местните общности е, са от критично значение за успеха. Колкото до риболова, стратегията трябва да подкрепя действия за подобряване на културата за съобразяване е, и е, засилване на контрола върху риболова. Е, и комисията е убедена, че гарантирайки устойчивостта на споделените рибни запаси, всички страни трябва да прилагат едни и същи правила. И комисията е убедена, че трябва да се прилага научно познание върху състоянието на запасите е, и е, трябва да има и нова рамка за събиране на данни. Е, комисията възнамерява да изготви комунике върху Европейската стратегия за Адриатическо и Юнийско море, съчетана с план за действие до края на първото полугодие на 2014 година. Ясно е, че предложенията направени от докладчика и от е, депутатите е, ще е, ни бъдат полезни. Благодаря, госпожо заместник председател. Приключваме Приключихме и с тази точка от дневния ред. Гласуването е утре в 12 часа. Преминаваме към последната точка от дневния ред. Докладът на госпожа Естер Деланге по ефикасност